Good afternoon, colleagues. Um, we're going to be... Добър ден, колеги. Продължаваме след обедното заседание с размяна на мнения с Матия Сарилте, генерален директор на Генерална дирекция вътрешни работи в Европейската комисия. Добре е дошъл. Днес след обед ще обсъдим два аспекта на общата визова политика, регламент 53901, който определя общия списък с държавите, чието граждани са освобождени от изискванията за виза, ако те искат да пътуват в шенгенското пространство. През последните седмици бяха приети някои важни доклади от комисията в това отношение. Ще обсъдим и тях. Ще дам думата на господин Рюте, за около 15 минути, след което ще имате думата за въпроси. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Добър ден, уважаеми членове на парламента, госпожи и господа. Доколкото разбирам, този нов състав на парламента очаквате от мен да ви представя основните аспекти в областта на визовата политика, свързани с външната дейност. Както вие казахте, ще наблегна на докладите, които комисията прие наскоро, като ще се спра на механизма за реципрочност, който струва ми се от голям интерес за този парламент и за вашата комисия. Ще ви представя актуална информация за текущите преговори и дискусии. Първо ще кажа няколко думи за механизма за реципрочност, след което ще говоря за освобождаването от визи за 17 държави членки плюс 10 плюс споразуменията за Колумбия и Перу. Ще ви представя актуална информация за облегчаването на визовия режим и актуална информация за Марокко и Тунис. И накрая ще се спра на либерализирането на визовия режим с преките ни съседи, Турция, но също така Русия, Западните Балкани – и Украина. Така ще получите известен предвкус за нашата нататъчна дискусия. Относно визовата политика. Накратко, визовата политика е изключително важна, тъй като по този начин привличаме повишаваме мобилността към Европейския съюз, но и нашите граждани са добре, с тях се отнасят добре, когато те пътуват към трети държави. Това е добре и за нашата економика, така че визовата политика през следващите години ще застава все повече и повече в центъра на нашето внимание – Представено е предложение за преработка на визовия кодекс. Има идея за установяването на а, нова, нов вид шенгенска виза. Работя с господин Лопис Агилар и с господин Ортефе в това отношение. Относно механизма за реципрочност. В Европейската комисия подкрепяме идеята за преработен механизъм, чиято цел да бъде повишаване на солидарността сред държавите членки и изготвянето на единна визова политика. Това отговаря и на искането, което отправи вашата парламентарна комисия към нас. Окончателният вариант на този механизъм, както знаете, не съответстваше на правните норми, Отведоха ни пред съда заради това и в момента тече съдебно производство. Ще спазваме както духа, така и буквата на правния инструмент, който бе прият от съвета и парламента. Резултат на съдебното решение. Новия механизъм влезе в сила през януари тази година, като пет държави членки България, Харватия, Кипър, Полша и Румъния ни уведомиха за случаи на липса на реципрочност с а, държави като Австралия, Канада, Япония, САЩ и Бруне. Имахме избор между две опции. Едната от тях беше да преустановим освобождаването от визи, а втората опция да докладваме за положението, знаеки, че изготвянето на доклад няма да бъде достатъчно, защото трябваше да се преустанови издаването на пътнически визи при пътуване на граждани на трети държави в Европейския съюз, затова отхвърлихме тази опция. Подхода ни бе ориентиран към резултатите, постигането на резултати. За тази цел изготвихме срещи с конкретните държави, членки, комисията, трети държави, за да може да помислим как да постъпим. За мен е удоволствие да ви уведомя, че всички трети държави се съгласиха с нас, включиха се в този тристранен диалог. Той беше изключително продуктивен. Първата среща се проведе през май Срещнахме се с различни държави членки и тези срещи продължиха до юли месец. Определено имаше разбиране, както от страна на третите държави, така и от страна на държавите членки. Ще имаме и втора втори кръг от срещи в рамките на този диалог до края на годината, което показва, че този подход е продуктивен, тъй като всички започваме да гледаме в една посока. Изготвихме доклад в това отношение. Като първия доклад не препоръчва временно спиране, на режима от освобождаване от визи. И на второ място, нито една от държавите членки, които ни уведомиха за липсата на реципрочност, всъщност не поиска да се преустанови режима на освобождаване от визи. ще трябва да се изготви и следващия доклад, като отново ще бъдем изправени пред същите тези две опции. През 2015 година обаче няма да имаме друг избор, ще трябва да приложим условията за нереципрочност. Мисля, че това е всичко, което мога да ви кажа към този момент по въпроса. С удоволствие оставам на ваше разположение за въпроси. Относно преговорите с 17-те държави за освобождаването от визи, през юли на съвета беше отправена препоръка за започването на преговори с 17 държави. Всички без Перу и Колумбия. Съвета преди няколко седмици ни даде мандат за започване на преговори. Това се случи през октомври. Съдържанието на споразумението с 17-те държави ще бъде едно и също. Затова решихме да групираме преговорите в три групи. Едната група е с Обединените арабски емирства – Преговорите такът в момента. Втората група включва пет карибски държави. Преговорите започват следващата сряда. А на 19 ноември ще започнем преговори с 11-те държави от Тихоокеанския басейн. Въпреки, че групираме преговорите, в крайна сметка ще бъдат изготвени отделни споразумения, които ще отчитат специфичните нужди на съответните държави. Всички знаем в общи линии какво ще бъде съдържанието и каква ще бъде структурата на споразумението. А, така че беше много лесно да групираме преговорите. Споразуменията ще имат клауза за суспендиране и за прекратяване на действието на споразумението, което не противоречи на принципа на реципрочност. В случаите, в които имаме проблеми, това засяга основно миграционната политика. Както и при предишните споразумения от този род, трябва да помислим дали Конституцията на третите държави дава възможност да се предвиди временно прилагане от датата на подписване. Ще предвидим и механизъм, който включва и Европейския парламент – ще трябва допълнително да помислим как точно а, да постъпим, но мисля, че вие трябва да одобрите споразумението, дори в случаите на временно прилагане. Така че ако сме оптимисти за тези 17 държави, Споразумението ще доведе до падане на визовия режим за техните граждани през 2015 година. Преди седмица приехме също така доклади и оценка за Перу и Колумбия. Както си спомняте, може би Перу и Колумбия бяха а, включени в последствие в преговорите – Обещахме ви да ви представим доклад колкото се може по-скоро. Смятам, че изпълнихме обещанието си. В последната седмица на работа на предишната комисия се опитахме да ускорим максимално нещата, за да изготвим този доклад. Може би сте видели, оценката е доста положителна, което накара Европейската комисия да смята, че трябва да започне преговори с Перу и Колумбия. Ще имаме възможност да обсъдим подробно темата в тази парламентарна комисия. Докладите бяха обект на обсъждане и в съвета, като в рамките на дискусията в съвета стана ясно, че държавите членки са положително настроени към предложението на комисията. Трябва да направим предложение за проекто директива, за да може да се водят преговорите по съответните споразумения. След като получим не директивата, извинете, а насоките от страна на съвета, ще започнем незабавно преговорите, като се надявам, че ще успеем да приключим през 2015 година преговорите както с Перу, така и с Колумбия. След което ще бъдем изправени пред същия въпрос, който ви описах преди малко, а именно дали да има незабавно прилагане още от момента на подписването на споразумението и преди ратификацията. Отне ни доста време е да изготвим текста. Уверявам ви, че кабинетите ни е, са пълни с хора, които е, твърдят, че трябва вече да гледаме към следващата преработка на регламент 539. Може би искате да получите и актуална информация в това отношение. През май 2014 година ще има преглед. Основната ни цел обаче е да приключим преговорите с 17-те държави, с Перу и с Колумбия. В даден момент обаче през 2015 година ще трябва да представим ново законодателно предложение, за да изменим списъка в регламент 539. В новото предложение ще се вземе предвид преразгледания списък от критерии, който бе добавен към регламент 539. Нелегална миграция, сигурност, реципрочност, регионално сближаване, външна дейност – това бяха основните критерии, но сега сме включили економическите печалби, туризма, човешките права – и основните свободи. Това са допълнителни критерии. Ще трябва да доочертаем политиката в това отношение, след като преразгледаме регламент 539. Това е, което мога да ви кажа към момента по отношение на либерализирането на визовия режим.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 Excuse me, Mr. Rutte. Yeah. Sorry, is there a problem with French interpretation? Je suis sur le canal tchèque, là. J'aimerais bien rester sur le français, s'il vous plaît. Si vous voulez je parle en français. Yeah, we know you can speak every language. no, no, I sun, speak three, unfortunately. And you're done. Чувам чешки, казва госпожата. Сега вече има превод на френски язик. Благодаря ви. C'est Bon, alors on était au Maroc. Uh, we were, we were, I was just talking about Morocco. Now we were actually going to have a first negotiating. Е, значи щях да кажа, че получихме е, указания за преговори от е, съвета за е, споразумение за визови облегчения с е, Марокко. Е, очаквах сключването на това споразумение веднага след като стъпих длъжност, но за съжаление там имаше една криза, която принуди мароканската страна да отмени преговорите. Бяхме насрочили нови преговори на 20 октомври. Те отново бяха отменени и сега очаквам с колегите да анализираме причините за това и да отговорим на нещо, което се очертава като неохота на мароканската страна да разисква заедно реадмисията и облегчаването на визовия режим. Ние искаме да обсъждаме двата въпроса заедно. По отношение на Тунис, съветът все още води преговори за преговорни указания и се надяваме, че ще получим такива указания, за да започнем преговорите през 2015 година успоредно с преговорите за споразумението за реадмисия. Водят се преговори за облегчаване на визовия режим с Беларус. Те започнаха официално в началото на тази година. Имаше един технически кръг на преговорите през юни месец в Минск. Преговорите се основават на истинско сътрудничество, въпреки че по отношение на част от бъдещите разпоредби не са леки. Вторият кръг на преговорите ще се проведе в Брюксел, може би до края на годината. Вероятно в края на ноември. И най-сетне, господин председателю, и ще приключа няколко думи за нашите непосредствени съседи. По отношение на нашите непосредствени съседи, визовата политика е много влиятелен инструмент за оформяне на отношенията ни. Диалозите за визова либерализация на пръв поглед са твърде технически по естество, но на практика, особено за страните в непосредствено съседство с Европейския съюз, те имат голямо политическо значение. Е, като някой, е, който е участвал преди 10 години е, в преговори за разширяването на Европейския съюз, мога да ви кажа, че визовата либерализация и критериите за нея до голяма степен съответства на това, което правихме в последната фаза на преговорите за присъединяване. Така че третите страни и непосредствените ни съседи използват тази възможност и за усъвременяване на своите администрации. Така че този вид преговори са много полезен инструмент за усъвременяване на публичната администрация, съдебната власт, борбата с корупцията, подобряване на контрола на границите. Мисля, че успяхме в ключови сектори да помогнем на държавите от Западните Балкани да напреднат чрез преговорите за визова либерализация. Същото въжи за други държави. Например, по отношение на Украина, през последните няколко месеца визовата либерализация е един от основните резултати е, чрез които подпомагаме новите власти там и те допринасят съществено за реформите в страната. По отношение на Турция, мимоходом искам да спомена, че е, сега е на лице пълна ратификация на споразумението за реадмисия, а визовия диалог е много сериозно измерение – на ангажимента на Европейския съюз по отношение на Турция. Така и ясно мислят турските власти. На другия край на спектъра се намира Русия, както и спирането на диалога за визова либерализацията. Това бе един от първите видими знаци на санкциите, които наложихме след окупацията на Украина. И това е много, много силен, сериозен инструмент. Господин председател, надявам се да съм ви показал колко силен, мощен инструмент имаме ние като Европейски съюз в визовата политика и би трябвало чрез сътрудничеството с парламента да осигурим силата на този инструмент и в бъдеще. Председателят, благодаря ви много. Искам да припомня на колегите, които дойдоха след началото на изложението, че съгласно член 218 от договора, парламента трябва да бъде уведомяван за водените визови преговори на всеки етап от тях. Най-напред е, ще дам е, думата на докладчика за регламент 539, е, особено по отношение на суспендирането. Заповядайте. Те. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на второ място и на господин Ройте, който, въпреки краткия си престой на тази длъжност, вече категорично е доказал волята си да работи качествено. Бих желал да благодаря на комисията, която днес се явява пред комисията Либе, за да ни запознае с общото състояние на визовите процеси и особено на въпроса за липсата на реципрочност с трети страни в контекста на общата визова политика. Искам специално да благодаря за представенето на доклада за отражението – където бяха разисквани визовите въпроси е, в отношенията ни с Колумбия и Перу. Сега, тези ангажименти е, са е, тежки ангажименти и аз наистина високо ценя това, което е написано в доклада. Смятам, че там е отразен достатъчно добре подходът, който трябва да следваме за договарянето на двустранни визови споразумения. Сега като докладчик за регламент 539 искам да направя най-напред някои общи коментари. Както всички знаят, липсата на реципрочност с трети страни бе един от най-проблемните въпроси, с които се занимавахме при преговорите върху ревизията. Аз научих много от разногласията с господин Квестор. Необходимо е да се изхожда от генералния проблем за солидарността и за равнопоставеното третиране на всички държави членки. Много важно е да започнем да работим по-ефективно. След три години преговори. Сега ни очаква дълъг и тежък парламентарен дебат. За съжаление, малко преди влизането е, в сила, е, комисията е, заведе дело е, по повод на споразумението пред съда и сега зависим от предстоящото за постановяване съдебно решение. Когато комисията е в разногласие е, с парламента и с съвета, може да се стигне до такъв резултат, но той води до отрицателен политически анализ. И въпреки това, генера... господин генерален директор, бих желал да използвам тази възможност още веднъж да запитам комисията да ли не е в състояние да отегли жалбата си пред съда и да я замоля да го направи. Бих желала да попитам как ще продължи работата по това дело. Какво ще се прави, ако съдът обесили разпоредбите във връзка с реципрочността? Мисля, че нямаме достатъчно информация, господин генерален директор. И не мисля, че е достатъчно да се казва, ще продължим да ги прилагаме. След като анализираме информацията, постъпваща от различни източници, ще мога да потвърдят дали хипотезите на липса на реципрочност при различните страни разкриват необходимостта от укрепване на механизмите, закрепени в, в преработения регламент 539. Мога да кажа някои по-положителни неща – най-напред във връзка с извършените оценки на отражението и оценката на визови... постиженията във визовата сфера с Колумбия и Перу. Господин Агилар, всички колеги, които са работили по тези въпроси, но особено господин Агилар, имаха много сериозни очаквания от процеса. Заявява се необходимостта от споразумение и тя се подкрепя от много широк спектър политически сили в парламента. Затова искам да изразя голямо уважение и високо признание за работата на комисията, както с Колумбия, така и Перу. Мобилност, сигурност, движение на хора и реципрочност бяха все сред въпросите, които намериха своя отговор в тези преговори. И всичко това е намерило отражение в един подробен и много положителен доклад. Какво означава всичко това? То означава, че реципрочността не дава предимства на едната или другата страна. И двете страни ще се ползват от нея еднакво. Затова искам да помоля чрез вас, господин Ройте, комисията да продължи да преодолява оставащите проблеми, за да е сигурно, че ще бъдем добре подготвени в началото на помирителните процеси, по същия начин, както направихме с страните, включени в приложното поле на преработената директива. Така че да можем също максимално бързо да приключим преговорите и да е, започнат споразуменията да бъдат изпълнявани в различните им аспекти. Благодаря. Господин Агилар е следващият ни оратор. Благодаря, господин председател. Мисля, че мога само да благодаря за изложението на господин Ройте от комисията. Добре дошли. Това е прекрасна възможност да чуем по-задълбочена информация за някои детайли на общата визова политика. Е, това е възможност е, тези детайли да бъдат изпълнени със съдържание, а не само споменавани. Първо, като начало започваме с е, реципрочността и клаузата за суспендиране. Всъщност, тези два термина не са еднакви. Клаузата за реципрочност и клаузата за суспендиране не са едно и също. И за това искам да запитам дали на практика е активирана клаузата за суспендиране. Какъв е опитът с използването на този метод – и имало ли е нарушение на принципа на взаимност, за което си заслужава да чуем? Особено като се има предвид еволюцията на международното право. което е, е, се развива в посока към отказ и отмяна от реципрочност. Второто, което ще запитам, е свързано с споменатите от вас технически аспекти при започване на подоб... преговорите по подобни споразумения от Европейския съюз. Имам предвид споразумение за общата визова политика. Вие казахте, че е... те имат политически измерения. Вие споменахте Азербайджан, Армения. Е... тези страни не се вписват в институционния стереотип, който се използва в държавите членки на Европейския съюз, но те са членове на съвета на Европа поне. Това не е така в случая с Беларус. Затова искам да знам дали преговорите е, с Беларус политическото измерение е, играе роля. И трето искам да задам въпрос, е, свързан с работата на господин Диас Римера за Колумбия и Перу. Вчера председателят на Колумбия е, посети комисията АФЕТ и се изрази съвсем категорично за тази голяма стъпка напред, а именно освобождаването и либерализирането на визовата политика между Колумбия и Перу от една страна, Европейския съюз от друга. Много бих се радвал да чуем повече подробности за това. Благодаря, госпожа Вержия. Благодаря, господин генерален директор за тази презентация. Много логична и подредена презентация по различните споразумения. Не съм изчела в детайли различните документи. Първо четене ни бяха предоставени достатъчно време предварително. И тъй като скоро бях в Тунис, ще се спра по-подробно на тази тема. Но когато гледаме доклада за приложението и за реципрочността, съм изненадана от факта, че това засяга най-вече Румъния и България. И съответно имам впечатлението, бих желала тук да ми го потвърдите, евентуално или да го отречете, дали това е вътрешноевропейска политика а, за Румъния и България, т.е. дали се, дали не е свързано с това, че Европейския съюз не е бърза да отвори границите си а, на шенгенското пространство за тези две държави. Аз много се интересувам към европейската политика по добросъседство и по-специално средиземноморските партньорства. Бих казала, да, така е. Но когато чета тези документи, признавам, прочетох ги малко бързичко, бих казала, че сме много далече от партньорство и сме в едно много едностранно виждане. Виждаме а, задълженията, които се налагат на трети държави, но не виждаме или не виждаме толкова добре какви ще са ползите. Не се изненадвам от поведението на Марокко. Вие също казахте доста какви са претекстите, евентуалните претексти за прекратяването на дискусията. По, за Турция нещата са общо заето същите. Така че във всички партньорски споразумения трябва да има печеливши от двете страни. Така че, когато, когато Европейския съюз подписва тези споразумения за реадмисия, добре, виждаме ползата, но не виждаме каква е ползата за третите държави. Такъв е случай с Тунис, а, дори и в споразуменията за мобилност. И си мисля, че сме доста далече от а, помощта и съпътстващите действия, които бихме могли да дадем на тези държави, които преживяха арабската пролет и са в един преходен период. Мисля, че трябва да останем много внимателни, много бдителни спрямо тези държави. И мисля, че имаме още много да правим, ако искаме да говорим наистина за реципрочност спрямо държавите от другата страна на Средиземноморския басейн. Благодаря, госпожо Вержият. Мисля, че госпожа Габриел, която е настоящият докладчик по този регламент, би желала да вземе думата. Не я виждам тук в залата. Така че че не можеше да бъде тук в момента, така че ще взема нейното изказване. Исках да попитам във връзка с нещо, което стана малко по-рано днес. Каже, поправете ме, ако бъркам, но мисля, че комисията със сигурно си мисли по тази ситуация, както и много от нас, а именно хуманитарните визии, свързани с Средиземноморието. Комисията разсъждава ли евентуално какви биха могли да бъдат параметрите в това отношение? Това не е тясно свързано директно с дискусията тук, но това е нещо, което мисля, че бихме могли да разгледаме поне малко днес. Ако все пак вие не сте готов да коментирате, ще сме готови да го направим някой друг път. Някой друг колега иска ли да зададе въпрос? Благодаря. Го, господин Сога, искате ли да зададете въпрос? Да, извинявайте, бях в друго заседание. А, и моят въпрос е а, не само за България и Румъния, също и за Кипър и за Полша. Миналата, миналия месец комисията прие един доклад, признавайки а, проблемната ситуация, където трети държави също налагат изисквания за визи само за някои държави членки. Това е доклад, който признава ситуацията, но не предлага никакви мерки за решаване на тези въпроси. Австралия, Канада са в споменатите там. Така че какво мислите да правите? Благодаря сега думата на генералния директор. Благодаря. Ще се опитам да говоря ня на някои от въпросите. Надявам се да мога да ви удовлетворя с моите отговори. Първо, на въпроса на господин Диас Демера, благодаря за милите слова, които тук там ми бяха осени, все пак с някаква критика към комисията. Но що се... Нека да ви обясня къде е смени относно казаното Европейския съд. Това е по-скоро принципен дебат и който, за съжаление, по този регламент се базира на делегираните и изпълнителните актове. Това е по-скоро дебат, който на съжаление, трябва да се проведе на специфична обстановка. И нека да кажа, че това е по-скоро принципно принципен дебат относно различните, различната употреба на типовете актове, отколкото по същността. От личен опит и от това, което знам за вашата работа, много пъти комисията и парламента се борят срещу съвета спрямо някои правни основания. Та моят опит от практиката на съда е, че а, техните решения са достатъчно мъдри. Те или казват, че комисията е грешна, и трябва просто да приложим законодателството такова каквото е, или казват, че комисията е права. И много често ни дават време да променим законодателството, за да а, съответства то на тълкуването, на съдебното тълкуване на европейските закони и ни позволяват да коригираме ситуацията. Така че, моят отговор е, че а, не вярвам, разбира се, ще трябва да се консултирам с новият комисар, но не смятам, е, че ще се наложи да се оттегляме от този съдебен процес. Не смятам, че по-добре ще а, е, бъде да продължим и в крайна сметка със сигурност ще сме ще имаме полза от решението, каквото и да е то. И ние няма обаче да приложим на практика а, нищо кое, от решенията в настоящия му вид, докато не излезе съдебното решение. Относно вашите критики, мога да ви гарантирам, че що се отнася до Перу и Колумбия, ще продължим да използваме двустранни дискусии с цел да приготвим преговорите в момента, в който се получи този мандат. И съответно ще направим всичко възможно преговорите да започнат бързо и да протекат гладко в момента, в който си получим мандата. И съответно третите държави трябва да знаят какво могат да очакват от нас, когато искат нещо. И е, относно господин Лопес Агилар и визовата политика, ако разбирам правилно, няма използване на този механизъм за суспендиране, поне до сега. Например, ако има голям брой незаконни иммигранти, и те създават проблеми за сигурността, в такъв случай ще се поиска от нас да се задейства този механизъм. Това не се е случило до сега. Така че в ситуации, в които трябва да спазваме механизма за реципрочност, мисля, че го правим. И относно въпроса на господин Сокото, относно този механизъм за реципрочност, имаме година и половина или две да разгледаме ситуацията и или да докладваме за тази ситуация, да се опитаме да я променим, или да предложим а, суспендиране на освобождаването от визи за държави, които, а, за които няма принцип на реципрочност. Ако не се лъжа, крайният срок е април 2016. На този етап нито една държава членка не е изисквала от нас да а, започнем такъв, да задейства механизма за суспендиране. И ние в момента просто работим по диалога с трети държави и а, обсъждаме правилното разбиране на изискванията. Относно казаното на от госпожа Вержия, България и Румъния, а също и Кипър и Полша и Харватия, държавите, за които говорихте. Третите държави имат собствени правни изисквания относно политиките за освобождаване от виза. И един тристранен диалог, който водим, ни позволява на някои от държавите членки да разберат какви са проблемите. Някои от тези трудности са а, свързани с това, че някои хора просрочват престоя си, не се връщат обратно, а, после се връщат обратно и използват други а, начини да се върнат. И а, тези трети държави си имат много строги правила в това отношение за хора, които просрочват престоя си и остават незаконно в държавите и съответно не дават повече освобождавани от виза. И именно за това тук трябва да се направи много задълбочен анализ на това доколко се спазват правилата. И едва тогава бихме могли да кажем, да, поемаме риска за да, примерно, да премахнем визовото законодателство в този случай. Разбирам вашата загриженост. Тук дискусията обаче е много конкретна и тя се води в момента с трети държави. Относно средиземноморският въпрос – да. Това обаче е част от един много по-голям дебат и ние много тясно свързваме освобождаването от виза, дискусията в това отношение с реадмисията. Относно Турция, преговорите се водят с успех. Турция ратифицира споразумението за реадмисия и сега напредваме относно освобождаването на, от визи. И тези наши действия са а, високо оценени от Турция. Разбира се, труден е процеса. А, с Марокко още по-труден. И ще видим как ще, свър... Е, ще свършат нещата там, както и с Тунис. И трябва да дискутираме и реадмисията и като цяло в рамките на една по-обща политика а, а, относно тази полза и за двете страни. Определено е логично да имаме такава дискусия. Това е част от една по-широка дискусия, която евентуално ще имаме с помощта на госпожа Могерини от външната служба по въпросите за иммиграцията и тази политика, която трябва да е свързана с помощта за развитие. И предполагам, че в един момент тя също ще бъде тук да дава обяснение и да говори за тези решения. И Клод, относно твоя въпрос. Е, това е малко по-различен въпрос, защото сега говорим за шенгенска виза, 90-дневна шенгенска виза. А, а, тук това е виза, която все пак се издава от държавите членки, но следващите няколко седмици ще се проведе а, една конференция за а, смяна на местопребиваването. И знаем, че Северна Африка е много сериозен проблем. Ливан, Йордания, Турция трябва да променим политиките и разбира се, дискусията ще трябва да се проведе с всички държави членки, да видим до каква степен те искат да дадат евентуално тези хуманитарни визи за временно, временно пребиваване и установяване на тези граждани там. Благодаря казва председателя. А, благодаря за вашият отговор. Сега госпожа Габриел е тук. А, вие не можахте да чуете дискусията, но вие сте докладчик. А, а, искате ли да зададете въпрос и евентуално да получите отговор? Секретарията казва едно прекалено опасно изказване, имаме време. Това е наистина много опасно. Аз избягвам подобни типове изказвания. Никога нямаме време, мога да кажа аз от опит. Но... Нямаме време. Но все пак можете да кажете нещо. Накратко. Като докладчик. Благодаря, господин председател. Извинявайте още веднъж, че не можах да бъда тук от началото на презентацията на комисията. Исках да говоря за докладите на комисията, които бяха публикувани и които говорят за освобождаване на визите за Колумбия и Перу. Исках да кажа от началото, че съм съгласна с комисията, че имаше подобрения относно някои ключови аспекти. От една страна доверието на тези, които си подават кандидатурите за визи от двете страни и също така намаляването на несигурността и на заплахите, това е добро. Също економическите предимства, това също е добре, но това са все добри е, неща. Но все пак има и няколко въпроса. Първо относно биометричните паспорти. Казвате, че сигурността на документите за пътуване е достатъчна, че двете държави са готови да започнат поръчка за втория семестър на 2014. При все това сега вече е ноември. Бихте ли ни казали малко повече до къде е стигнала тази обществена поръчка за биометричните документи и кога те ще влязат в сила? Е, второ, човешките права. Това също е ключов елемент е, за Европейският парламент. Е, днес се казва в докладите, че основните права са по-добре защитени, по-добре зачитани в тези държави спрямо в миналото, но знаем, че в тази област все още има много да се върши още повече, че в доклада за Перу се казва, че правителството е приело план за 2014 до 2016 и какво ще правим обаче след 2016 и какво, а, са те, какво представляват тези гаранции, които правителството е предоставило. Трето, относно трафика на наркотици. Двата доклада казват, че групите организирана престъпност са сериозна заплаха за Европейския съюз, особено що се отнася до производството и трафика на дрога и че освобождаването от визи могат всъщност да улеснят доставчиците на наркотици за по-лесно проникване в Европейския съюз, особено Колумбия. Комисията разполага ли с някаква конкретна информация за стратегията, прията от тези държави, за борба с тези явления и после относно трафика на хора? Освобождаването от визи може да доведе до увеличаване на жертвите на трафика на хора които ще идват тук с сексуална експлоатация или като работна ръка. И какво какви са мерките, които двете правителства искат да вземат и смятат да вземат, за да спрат тези явления. И относно споразуменията за реадмисия и как да избегнем незаконната иммиграция. Надявате се, че сключването на един такъв доклад за реадмисия с Перу е евентуално ще се осъществи. Има ли вече някакви стъпки в тази насока? Ако не, какви са стъпките, които предвиждате? Тук още веднъж искам да поздравя комисията за двата доклада и е да настоя на факта, че някои от аспектите остават неясни, но имаме нужда от конкретни мерки, а не само предложения и обещания, защото да, добре е да имаме освобождаване от визи за тези двете държави, но имаме нужда от увеличено сътрудничество и не само относно завръщането. Благодаря. Thank you, Ms. Gabriel. Thank you very much and over to you, благодаря ви. Имате думата за отговор. Благодаря, госпожо Габриел. Бих искал да започна с следните думи. Да, бих искал в даден момент да обсъдим доклада за Колумбия и за Перу, но може би на някое друго заседание. Аз разбрах, че тук ще направим обща дискусия днес. Сигурен съм, че в даден момент ще имаме възможност да навлезем в подробности. Аз и нашите служби са на ваше разположение за допълнителна информация в рамките на двустранни разговори. Вие се спряхте на пет основни точки – разпространили сме данните за биометричните паспорти. Не мога да ви кажа дали обществената поръчка е обявена, поне тази информация получихме ние. в рамките на преговорите ще проверим дали всички елементи са на лице за да може да се стигне до либерализиране на визовия режим с тези две държави. Същото се отнася и до правата на човека. Добре е да възприемем този подход за периода 2014-2016 година. Това въжи и за останалите споразумения за либерализиране на визовия режим. Във всеки един момент трябва да правим оценка на ситуацията с човешките права, т.е. да видим дали положението не се е влушило в някои държави. Винаги трябва да бъдем на штрек. За трафика на наркотици и трафика на хора – Мисля, че председателя Юнкер взе доста мъдро решение, като даде ресора на Генерална дирекция вътрешни работи. Ние ще работим в тясно сътрудничество с партньорите от Колумбия. Същото се отнася и до трафика на хора. Ще работим с колегите от Европол и ще помислим какви мерки да предприемем. За споразуменията за обратно приемане, мисля, че ще ги обсъждаме през 2015 година. Но и на този въпрос ще ви отговоря, когато бъда малко по-добре запознат. Okay, you happy, Gabriel? Thank you. Удовлетворена ли сте от отговора? Да. Добре. Господин Рюте, благодаря ви за това, че бяхте наш гост тук. Очакваме а, бъдещите ви постъпки, очакваме а, да се приложи решението на съда. Ние очакваме информация, очакваме да бъдем информирани. Визовия, визите са изключително мощен инструмент и важно оръжие във всички международни преговори. Това е важен въпрос за парламента. Така че това е първата от много срещи, на които ще обсъждаме въпроса. Благодаря ви за това, че отделихте време за нас днес. Um, Уважаеми колеги, виждате, че малко изпреварваме графика, което е необичайно. Затова ще направим кратка почивка до 4.30 когато ще разгледаме въпросите, свързани с вътрешната сигурност. Почивка до 4.30. colleagues, um, let's make a start and thank you for... Уважаеми колеги, нека да започваме. Благодаря ви, че се върнахте в залата на време. Сега ще пристъпим към размяна на мнение относно тероризма. Аз мисля, че темата ни по-скоро трябва да бъде борба с тероризма, чуждестранните бойци и представенето на доклада ТЕСАД – доклад за състоянието и тенденциите в борбата с тероризма. Всички разполагате с този доклад. Това е важен ориентировачен дебат, който ще проведем в началото на мандата си. Ще говорим за стратегията ни за вътрешна сигурност. В този контекст Възникват много въпроси за нашата комисия от законодателен и от незаконодателен характер. Затова ще се опитаме да ориентираме дискусията с нашите гости към стратегията за вътрешна сигурност. Това са важни гости, на които както новите членове на парламента, така и по-старите могат да задават въпроси. Това е една добра възможност за всички ни да проведем ориентировачен дебат. Разполагаме с достатъчно време, така че се надявам да проведем спокойно една дискусия с въпроси и отговори. С първия ни оратор ще възприемем холистичен подход. Това е Жил Диде Керков, координатор на Европейския съюз за борбата срещу тероризма, господин Роб Уенрай, директор на Европол, Мишел Конис, председател на Евроюст, Мара Маринаки, директор на службата Глобални многостранни въпроси в Европейската служба за външна дейност и Клаудио Галдзерано, председател на работната група Тероризъм към съвета, както и Луиджи Серека, директор в Генерална дирекция вътрешни работи на Европейската комисия. Ще чуем всеки един от колегите. Всеки ще разполага с около 10 до 15 минути. В рамките на вашето време. Може да се спрете на въпроси, които считате за важни. А след това ще има възможност за въпроси от страна на колегите. Първо ще дам думата на господин Декерков, координатор на Европейския съюз за борбата срещу тероризма. Не смятайте, моля ви, че разполагате само с това време, ще имате възможност и за отговори в последствие. Заповядайте, господин Кирков. Благодаря ви. Добър ден, уважаеми членове на комисията Либе. Съвсем накратко ще се спра на три аспекта. Заплахата, така както аз я виждам, отговор на Европейския съюз и предизвикателствата пред нас. Във връзка с заплахата, терористичната заплаха от Алкайда. Заплахата е, се разви през последните години в три отношения. Първо, увеличиха се терористичните групировки в Арабския полуостров, Алшабаб, например, в цяла Африка. Е, има и други е, групировки, Ашаря, която действа от Марокко до Йемен, Боко Харам и други. Увеличи се значително и броят на чуждестранните бойци. Разбира се, това явление беше познато в Йемен и в Афганистан в миналото, но това явление никого, никога не е достигало такива размери. Над 3000 европейски гражданина са включени в тази тенденция. Те стигат до Ирак и Сирия през Турция. Пътя до там съвсем не е скъп и интернет играе много важна роля, нещо на което ще се спра по-късно. Освен това, Алеп е много е, близо и е много добре познат от много граждани тук в Европа, което е нещо много по-различно от е, Мали. Явлението е доста притеснително, мисля, че няма съмнение по въпроса. Бъдещите джихадисти се обучават във военна дейност. Мозъците им биват промивани и се създава цяла мрежа от джихадисти в целия арабски свят. Нещо, което е още по-притеснително е, че се повишава нивото на толерантност към насилие. И не на последно място, нарастват новите терористични а, групировки. Мисля, че шефът на ЦРУ е спомена, че над 30 000 чуждестранни бойци държат управлението на Ирак и те имат големи ресурси благодарение на изнудвания, отвличания, подкупи и трафик. И а, тези хора са изключително жестоки. Бих искал да упомена и пет фактора, които според мен увеличават заплахата. Първо, последствията от военните действия в Сирия и Ирак. Това може да доведе до ответна реакция в Европа. Това нарушава европейски интерес извън границите на Европейския съюз. Ерве Гордели в Алжир а, бе убит. Това беше първата ответна реакция. А, получаваме и други заплахи за ответни действия от други групировки. А, набират се все повече а, бойци от Европа и от другите части на света. Сега действащите чуждестранни бойци в Сирия и Ирак трябва да се върнат обратно в е, родината си и ако не бъдем предпазливи, когато изказваме целите си, можем да доведем до радикализация. Групировките може да се обединят Ако не подкрепим и опозиционните партии в съответните държави, те могат да се а, обединят и а, това също не обслужва европейски интерес. И накрая нашата цел трябва да бъде да премахнем Асад, но на това ще се спра по-късно. Има съревнование между Ал-Кайда и Даеш. Има борба за водеща роля в международния в международната джихадска борба. Имаме нова терористична групировка, които действат в Нигерия и в Филипините, ТТП в Афганистан. Има и други групировки, които копират тези действия, като Боко Харам, например, които, се обявя... които обявяват халифат в северна Нигерия, например. В самата Сирия, може би сте видели в пресата, че има подразклонение на Ал-Кайда, което включва бойци от Афганистан и Пакистан. Това са опитни бойци, които работят с експерти по експлозивите, идващи от Йемен. Това, а, тази подгрупировка се бори за clean skin. Не ни харесва този термин, но той се употребява. И следващия фактор, на който няма да се разпростирам, е това, което се случва в Либия. А другите два фактора, които трябва да бъдат подложени на дискусия, са намаляването на сигурността в арабските държави, което е последица от арабската пролет. Механизма за сигурност на тези държави бе разрушен. и там няма служби, които да осигуряват спазването на правата на човека, което е предизвикателство за нас. И накрая нарастващото напрежение между сунити и шиити, което води до съравнование между Иран и Саудитска Арабия. Какво направихме ние в това отношение през последните две години? Много бе направено както в Европейския съюз, така и извън него. Съвсем накратко. В Европейския съюз с 28-те държави членки работихме по въпроса, а, а по отношение на дейностите извън Европейския съюз а, работихме и с партньори. Наскоро Европейския съвет изиска от нас да ускорим работата си. А наскоро съвета на сигурност в а, на ООН е прие две важни резолюции 2170 и 2178. Съвета по вътрешни въпроси прие стратегия за чуждестранните бойци. Той предлага 22 мерки, които предлагам и аз, и службите на комисията. На първо място трябва да се опитаме по-добре да разберем това, което се случва, профила на тези, които отиват да се бият в Ирак и в Сирия, да разберем техния модус операнди. Трябва да възпрепятстваме тези хора. Те не трябва да напускат Европа и да се присъединяват към терористични групировки в Сирия и Ирак. На следващо място трябва да засичаме подозрителни лица, и да помислим какво да правим с тези, които вече са прекарали известно време в Ирак или Сирия и са се завърнали тук. Няма да навлизам в подробности, но нека само да упомена някои от мерките, които предприехме през последната година и половина. Относно предотвратяването на а, присъединяването на млади хора от Европа към джихадистите в Ирак, това е най-трудната ни задача. Може би разбирате а, защо се стига до тази радикализация, защо хората смятат, че е необходимо да отидат в Ирак. Трябва да разберем първо това, за да може да се справим с проблема. Европейската комисия сформира експертна група, наречена ради... мрежа а, за млади хора, които биват радикализирани. Тази експертна група се опитва да приложи, да насърчи добрите практики във всички държави членки. Опитваме се да работим и на местно равнище, осигуряваме обучение на социални работници, на учители, на полицейски служители, на охраната в затвора, за да може тези хора на най-ранен етап да установят дали някое лице върви към радикализъм. Развиваме също така и програми в това отношение. Е, ще се спра на това малко по-късно. Работим също с големите интернет платформи, защото може би това е първата война по Twitter. Трябва да се включат големите компании, големите играчи. Нелегалното съдържание трябва да бъде отстранено от интернет възможно най-бързо. На следващо място нещо, което обсъждахме много в тази комисия, а именно как да идентифицираме подозрителни лица, които пътуват. Нашите служби се опи... успяха да засекат около 60% от подозрителните лица, които отиват да се борят като чуждестранни бойци. 40% бяха в Сирия или в Ирак – това засичане стана възможно благодарение на Фейсбук. Това са хора, които са доста нарцистично настроени и те просто си слагат снимката с калашника на профила във Фейсбук. Ролята на разузнавателните служби на а, полицията позволи да разберем, че те възнамеряват да напуснат континента. Благодарение на Шенгенската система, на Европол, на Интерпол и на граничния контрол успяхме да засечем тези лица. Не знаем обаче дали може да се използва информацията за съответните пътници предварително. В това отношение комисията е много активна, защото се опитваме оптимално да можем да използваме тези инструменти. По Шенгенската информационна система комисията в момента работи заедно с държавите членки, за да открие начин, който да позволи на разузнавателните служби, на полицейските органи да използват тази система, за да вкарват в нея необходимата информация. По този начин ще се упражнява контрол на външните граници, но също и в шенгенското пространство. И така всички ще знаят, че съответното лице има връзка с Сирия или Ирак. Това ме води до дискусия, която министрите проведоха през октомври във връзка с контрола по външните граници. Министрите поискаха комисията да помисли до каква степен могат да бъдат разработени съвместни показатели. Дали не може да се изработи наръчно, наръчник, извинете, така че на всички външни граници да може да се прилага хармонизиран контрол. Да може да се провери дали даденото лице е издирвано, дали е вкарано в регистъра. Но това не трябва да води до системна проверка на всички хора, а до системна проверка на електронните документи. Сега проверката, която се извършва а, по границите, е чисто визуална. Поглежда се паспорта и се проверява дали снимката на лицето отговаря на лицето, което е на граничния пункт. Но понякога паспорта може да бъде фалшифициран или откраднат, или пък невалиден. За това е много важна крачка това, което бе направено. Не трябва да се стига до прекалено много опашки на ам, летищата, защото всички ние разполагаме с електронни паспорти. И трудно може да се види дали документът е фалшифициран. работата ни са задържаните лица. В това отношение обменяме добри практики. Сигурен съм, че Мишел Конин ще се спре по-подробно на този момент. Трябва да се повдига правилното войнение и резолюцията на ООН 2178 не изиска от всички държави членки да имат такъв специален състав на престъпление, който да покрива и този вид престъпления, много е трудно да се съберат доказателства, защото ние не сме в Сирия или в Ирак. Не присъстваме по същия начин, по който присъствахме в Афганистан и Ирак по време на първата битка там. Но е крайно време да помислим за альтернативен начин – за справяне с явлението. Наскоро Френския парламент прие закон, с който да се възпре дадено лице да напусне страната, ако има достатъчно доказателства, че то е замесено в терористична дейност. Трябва да се докаже, че някой принадлежи към терористична организация. Но ако има подозрения, лицето може на лицето може да бъде наложена забрана да напуска страната. И накрая, бих искал да кажа, че съвета по външни въпроси наскоро прие стратегия за външното измерение на чуждестранните бойци, това изисква съвместна работа с държавите на происход, Северна Африка, например. Там има хиляди, а не стотици. Например, в Тунис. Там има 3000 човека, които вече се бият в Сирия. Много бяха възпряни да не напускат страната. Същото се отнася и за страните от залива. Това означава, че трябва да изградим капацитет, който да позволи на тези държави сами да се справят с проблема. Това означава по-добро управление, сигурност, авиационна сигурност и превенция. Проблемът не е свързан само с чуждестранните бойци, проблемът е свързан и с ИДИЛ. Колегите в момента се опитват да изработят специална политика за Сирия и Ирак. която да спомогне за осигуряването на политическа подкрепа на новите правителства. Аз наскоро бях в Ирак. Новото правителство в Ирак е много по-приобщаващо от предишното. И затова трябва да му помогнем, за да се разцепи предишната коалиция, която подкрепеше джихадистите в Ирак. Същото се отнася и до сунитските племена, които бяха отчуждени от политиката, водена от предишното правителство – трябва да подкрепим нашата позиция в Сирия. Много работа ни остава и в Турция, която е транзитна държава за чуждестранните бойци. Трябва да работим и с държавите от залива. Защото понякога финансова и идеологична подкрепа се дават именно от тези държави. Трябва ни политическа воля, трябва да доставим и финансова помощ и да съберем достатъчно доказателства за престъпление срещу човечеството. Мисля, че положихме много творчество, вложихме и много енергия, за да се справим с проблема с чуждестранните бойци. Необходимо е обаче да работим още, за да се справим с тези огромни организации. Извинявам се, че превиших времето си. Благодаря. Exactly what we as politicians do. Мисля, че е, точно както политиците постъпихте. Аз ви помолих да спрете изложението си преди 5 минути, а вие ме игнорирахте. Е, точно така правят и колегите. Е, исках да спрете да говорите е, по-рано, тъй като има много записали се за изказване. 16 членове. Знае, че така или иначе чувате много въпроси. Няма да можете да отговорите на всички въпроси от колегите, защото ситуацията е динамична. Пътническите данни, чуждестранните е, бойци е, съвсем много тежки проблеми и за това е, предполагам, че бързо ще свърши времето и няма да можете да отговорите на всички. Роб е следващият ни оратор. Той не за пръв път се явява пред комисията. Той е директор на Европол. Може би ще помоля 5-10, не повече от 11 минути е, да се изказвате, защото след това е, опитните ни колеги, 15 поне на брой, ще вземат думата и следва да има време за въпроси и отговори. Е, моля всичко да бъде както старите дни, когато на човек му свършваше времето за изказване. Роб, ти не си британец, а си уелсец и знам, че отличителен белек на вашия народ е лаконичността, поради което ти ще се изказваш не по-дълго от 10 минути, даже по-малко. Моля сега за пътническите данни да вземеш отношение. Ако правилно разбирам въпроса ви а, и искането ви е да се изказвам 10 минути на уелски. Добър ден, колеги! За пръв път се явявам пред новата комисия. Е, отправям най-добри пожелания към новоизбраните членове. Е, Крат кратък обзор на заплахите. Искам и да акцентирам върху част от пунктовете, за които спомена Жил. Ние сме в привилегировано положение по отношение наблюдението на заплахата. Имаме ежегоден доклад в тази връзка. Председателята вече го спомена, разполагате с него. В тенденциите има много интересни неща. През последната година спада броят на годишната цифра за терористичните нападения, атентати в Европа. Обаче тази обща нисходяща тенденция трябва да бъде съчетана с информацията, че сепаратистския тероризъм се ограничава като проблем в Европейския съюз. Както и Жил каза, има междувременно обезпокоителни знаци, че заплахата свързана с с така наречения е, подбуден от религиозни съображения тероризъм расте. Е, същото въжи е, за Алкайда, за атаките напоследък в Брюксел, в Канада. Имаме и информация оперативна в Европол, която ясно показва, че все повече се извършват задържания за такъв тип терористична заплаха през последната година. Съгласен съм по отношение на чуждестранните бойци с Жил че там мащабът се изменя. Може би това превръща терористичната заплаха пред която сме изправени в момента, в най-сериозната за последните 10 години. Хиляди са тези, които отиват в Сирия и Ирак. Те са силно склонни към насилие, такива са и конфликтите, и зоните, в които попадат. ИДИЛ е привлекателна идея, много новаторска идея, която набира хора по интернет. Е, част от тази дейност е свързана не само с тези, които са пътували до Сирия и са се върнали. Е, атаките в Канада бяха извършени от човек, който бе вдъхновен от подобен, примерно никога не бе ходил в Сирия. Е, значи, всичко това върви по интернет и става още по-привлекателно, поради което и борбата с явлението става още по-неотложна. Също така, повече от всякога, тази конкретна терористична заплаха е нарушение на свободите, с които сме свикнали в западния свят. Е, значи имаме свобода в интернет, но с нея се злоупотребява ежедневно, особено чрез социалните медии и също така широко се злоупотребява със свободата на пътуване. Хиляди заподозрени пресичат нашите граници, особено в шенгенското пространство, по такъв начин, че правоохранителните органи не могат да ги засекат. Всичко това, всички тези фактори е, се обединяват е, и водят до извънредно трудните предизвикателства, пред които които сме изправени. Реакцията е, протича на различни равнища. Е, съгласен съм с казаното от е, Жил. Ще акцентирам върху три неща. Първо, необходимостта от борба с проблемите в интернет. Това изисква растящо сътрудничество между частния и публичния сектор. Трябва много повече да си сътрудничим с интернет доставчиците, отколкото преди, в частност, за да се преодолее злоупотребата с социалните медии. Притеснявам се, че в сегашната среда по подразбиране операторите се стремят да не сътрудничат на правоохранителните органи, доколкото техните търговски интереси противоречат на тези на правоохранителните органи. Чухме за плановете на Google, Apple и други е, фирми да разпространяват за бъдеще продукти с криптиращи средства, вградени в тях, които ще пречат да се извършва дейност в интернет от правоохранителните органи, дори когато има съдебно разпореждане за специални разузнавателни средства. Следователно, цифровата среда е нещо, на което ще се спираме многократно. Самият аз ще го направя следващата седмица при повторното си посещение пред вашата комисия. Второ, законодателството. Аз се присъединявам към онези, които искат балансирано законодателство за предаване на пътническите данни, особено като се има предвид как свободата на движение се експлуатира от терористите. Но в законодателно отношение основното ми съображение е, че законодателството вече е доста сложно. Европейският парламент и другите институции на Европейския съюз работиха усилено през последните години, за да приемат приемат много конкретни мерки, с които да си служат правоохранителните е, органи, включително за борба с финансирането на тероризма, е, за е, по-широко сътрудничество между полицейските и съдебните органи, включително чрез структури като Европол и Евроюст. Националните органи и европейските институции трябва пълноценно да използват законодателния арсенал, за да може адекватно да се реагира на тази и на други заплахи. Това отношение има добри знаци. Миналата година дори имаше значително нарастване на начина по който който Европейският съюз използва и националните органи в Европейския съюз използват програмата за проследяване на финансирането на тероризма. Над 3000 случая на запитване чрез каналите на американското правителство, имало от европейски национални органи през миналата година. Също така Европол много по-широко се ангажира, макар и според мен все още недостатъчно с оглед на мащабите на заплахата. Въпреки това, ние бихме желали да използваме и уникалните възможности на Европол, за да обслужваме националните органи адекватно. Започнали сме специален проект Focal Point Travelers, който дава уникална възможност за обмен на информация в защитена среда между всички национални органи за борба с тероризма, така че да имаме общо европейски обзор върху броя на заподозрените. Никой не може да каже колко е точният им номер, е, точният им брой, защото все още не сме агрегирали данните на европейско ниво. Но е, би трябвало е, да имаме информация кой създава най-непосредствена заплаха, защото между тези, които сме заподозрели, е напълно възможно да има доста невинни и би трябвало да има сътрудничество с Европол, за да се и осъществява успешно презгранично сътрудничество между държавите членки. Това ще има голямо значение за реакцията и на държавите членки, но явно е, че държавите членки трябва да реагират на нашите възможности, на нашите услуги и да използват е, инструментите, създадени от Европейския съюз. 7 минути и 50 секунди, господин председател. Благодаря, казва председателят. Да, много важна е работата ви и ще има много въпроси към вас. Сега госпожа Конинс, която е председател на Евроюст. Благодаря. Господин председател, аз съм белгийка, майчиният ми език е фламандски, така че ще се опитам да се вместя в 10 минути. Почитаеми госпожи и господа, членове на комисията Либе, много се радвам, че съм тук и че мога да споделя част от наблюденията на Евроюст включително такива, които датират от последните 10 години. За Евроюст е, терористичната заплаха е съвсем реална. Е, заплахата от чуждестранните бойци расте, тя е реален проблем и проблем общ за всички нас, който изисква общо решение от наша страна. Е, ще отправя призив за общ подход в борбата с това явление. Както Роб каза, ние вече имаме много солидна законодателна основа за нашата работа, която започна да се гради след нападенията от 11 септември. Тогава беше прието едно решение за борба с терористичната заплаха през 2002 година. През 2004 година бяха мадридските е, атентати, след това имаше атентати в Лондон и ние винаги сме се старали при такива събития е, допълнително да доразвиваме функциите си. Е, по координация и осигуряване на сътрудничество е, в борбата с престъпността. Имаше решение на съвета през 2005 година за разширяване на способността на националните прокуратури за противодействие на тероризма. Също така се обменя от тогава челен опит от практиката от 2006 година. Евроюст вече е постоянен форум за общуване между националните прокуратури и съдилища. Това е златна мина е, на идеи. Като е, ние е, разчитаме на работата на съдиите и на националните органи, която ни се предава от националните 28 назначени кореспонденти. Е, също така, е, от 2008 година вече имаме възможност да работим по нещо, което беше извън нашия обсек, е, обучение и набиране от 2008 година ясно се вижда, че националните съдебни и полицейски органи вече много широко се възползват от е, новите възможности, които се създадоха от е, новите инкриминирани деяния. Преди тези деяния не е, бяха престъпни, а сега вече получаваме редовни доклади е, за начина по който се преследват те в националните законодателства. 26 държави членки са възприели тези нови престъпни състави в националните си законодателства. И това е много добър показател. От практическа гледна точка тези деяния все повече се използват за квалифициране а, на престъпленията, както в следствената, така и в съдебната фаза на разследванията и наказателното преследване. Така че е, Е, трябва да знаем, че имаме много нови възможности в сравнение с преди, но пък и те не са пълни. Т.е. сега не можем е, изцяло да е, посегнем на всички форми на престъпната дейност. Например, пасивното обучение, косвената провокация, рекрутирането или набирането на бойци-единаци. Е, трябва да се вслушаме е, в е, резолюция 2178 на ООН. Жил говори за това. ООН иска всички държави членки да предвидят такива престъпни състави в своето законодателство, които да позволяват преследване на пътуванията с терористична цел. Това трябва да накара всички ни да се замислим дали законодателството, с което разполагаме, е все пак достатъчно и достатъчно ефикасно. Или е редно да помислим за един общ знаменател, който да ни позволява съвместна работа съгласно престъпни състави, които позволяват на националните органи да се борят с тези нови явления. Също така, чрез мрежата и срещите с националните кореспонденти по въпросите на тероризма, се опитваме да изграждаме обща визия на Европейския съюз, защото вижданията на различните държави членки се отличават. Девете най-засегнати от тероризма страни в Европейския съюз, виждаме, че на национално равнище съществуват много механизми. Има мултидисциплинарен подход между административните органи, програмите за борба с радикализирането, оперативните служби и службите на сигурността, полицейските органи, както помежду им, така и със съдебните органи. Всичко това са примери, които могат да бъдат ползвани и от други държави членки в Съюза. Също така сме свидетели на това, че в някои страни е, се обръща внимание на е, работата с младежите, които напускат е, съответната страна. Младежи, момчета, момичета и цели семейства. Забележително е, че вече сме започнали да работим по това явление. Миналата година говорихме за 700 чуждестранни бойци. Тази година те са повече от 2000. Значи проблемът расте, но не се отразява в броя на съдебните дела. Тоест наказателното преследване куца. Някои страни е, провеждат събеседване и разпити на всички завърнали се от конфликтните зони лица. Някои предвиждат задържане, а в някои страни все още няма правна квалификация на така наречените възвръщенци. Онези, които са е, участвали в обучение, които са били рекрутирани които а, са били изпратени на място, за да организират терористични атентати. Различните страни се отнасят към всичко това по различен начин. Какви са трудностите пред съдебното сътрудничество? Много наброй. брой. Не на последно място, събирането на доказателствата и допустимостта на годни доказателства в съда. Е, злоупотребява се с много социални медии, с е, Skype, например. Всички медии се използват за злоупотреби и там не е лесно да се съберат е, годни доказателства при пълно спазване на изискванията на правовата държава. Ние в Евроюст, заедно с националните съдебни органи, се чувстваме като пазители на върховенството на закона и за това искаме доказателствата винаги да се събират изцяло законосъобразно. Друга трудност за нас са финансовите разследвания. За това говори Жил. отвличането на заложници, изнудването, съществуването на връзки между тежката организирана престъпност и терористичната дейност, в частност дейността на така наречените чуждестранни бойци. Най-сетне това, което искаме да създадем в Евроюст, е една мрежа за сътрудничество с съдебните органи на трети страни, например Турция, Северна Африка, Западните Балкани и да каним техни представители на всички наши стратегически заседания за борба с тероризма, като ги стимулираме да усъвършенстват своето законодателство и наказателна политика. Най-сетне искам да кажа, че в момента приключваме работата по доклад, е, за законодателните нужди и потребността от обща наказателна политика. Този доклад ще бъде представен на съвета на министрите в началото на декември тази година. Позволете ми в края на изложението си да откроя необходимостта от общи усилия за борба с явлението. Не трябва да се борим всеки за себе си. Длъжни сме да гарантираме пълна сигурност. Ако това е нашата цел, трябва да се борим заедно срещу болестта. Нека направя едно сравнение с рака. Ако не започнете да се борите с него достатъчно рано, по-късно става твърде късно. Така че, ние, например, сега в Брюксел да и в Антверп степен имаме а, емблематично дело срещу повече от 45 членове на мрежа за рекрутиране. И е, това е показател, че е, работим по сигналите, които подава ООН. Това, което правим е добро, но може би не е достатъчно. Благодаря. Благодаря. Моля, последните трима оратори да се ограничат наистина до 10 минути максимум, защото наистина а, сме, закъсняваме вече и, и сега давам думата на госпож, госпожица Маринаки, която е директор а, за многостранни отношения в външната служба. Благодаря, господин председател. Радвам се, че мога да участвам тук от името на външната служба. Да, наистина много голям е проблема. Трябва да, много важно е да погледнем външният аспект на борбата с тероризма и явлението чуждестранни бойци. Още повече, че нашата работа на европейско ниво е не толкова добре видяно, като си има предвид националните аспекти. А, аспектите, свързани с сигурността, са тясно свързани е, и са в рамките на регионалните въпроси. Относно конфликтната ситуация в Сирия, в Ирак, това са ситуации, които са на всички първи страници на вестниците и а, наистина има а, също така голямо, голяма подкрепа от други такива организации. В Такива е случаи с а, м, някои организации в Египет, така че наистина има нужда от бърз, спешен отговор. А, Жил вече е, каза, че ние всички се тревожим относно Джабата Алнустра и други подобни малки организации, които са всъщност привърженици на Алкаида. И а, ще има един доклад, който ще бъде публикуван скоро. Части от него вече изтекоха, така се каже, в пресата, където се казва, че броя на европейските граждани, които воюват в Ирак, Сирия и така нататък, е всъщност много по- голям от общия брой на всички чуждестранни бойци между 1999 и 2010 и се увеличава с невероятни размери. Залезът на Алкайда предизвика лут е, луда експлозия на джихадистски настроения, най-вече относно ИДИЛ. И факта, че тази организация прозавтява в Ирак и в Сирия в е, непрецедентни размери, е, вече е много тревожно. Има участници от 80, на граждани на над 80 държави от целия свят, на общ брой 50 000 души, чуждестранни бойци от тези 80 държави, които воюват в въпросния регион и работят много добре съвместно, въпреки че идват от различни култури и райони. Над 3000 от тях са европейски граждани, така както казаха и колегите. Много се тревожим от риска за а, заразяване на целият регион с това явление, тъй като и други държави в региона са уязвими към, такава, към такова разпалване на страсти. И проблемът е сериозен, защото знаем, че Алкайда и други подобни също са на лице там и работят и а, можехме да видим какво стана в Сомалия, в Йемен, Пакистан, в а, Нигерия. Имаме изнасилвания, отвличания на млади момичета в Нигерия, Боко Харам, а, убиване на пациенти във военни болници. А, в, също, например, убиването, екзекуцията на екипите, които вакцинираха децата срещу полиомиелит в Пакистан. И имаме терористични атаки в над 19 държави, над 10 000 такива атаки през изминалата година и голям брой убити и голям, още по-голям брой ранени. Така че нека да не забравяме, че голямото мнозинство от жертвите а, на тероризма, над 90% всъщност са мисиомани. Нашата задача като Европейски съюз е да намерим конкретна стратегия и един устойчив отговор, който да бъде е, в рамките на Европейската стратегия за борба с тероризма. Целта е да се борим с това явление в глобален план, като е, спазваме човешките права и позволяваме е, на Европейския съюз да бъде все пак е, място за човешки права и справедливост и да бъде едновременно с това сигурно място за нашите граждани. Имаме три основни насоки. Международния подход, изграждане на капацитет за борба и третото лидерската роля на Европейския съюз. В първата насока, международния подход, вече поканихме вече ви поканихме Жан Пол Аборде на 16 октомври, който е изпълнителен директор на СИДЕТ и също така и специалист към ООН е по тероризма. Той представи становището на ООН е и той каза, че има нужда от световен подход. Имаме, разбира се, резолюция 2178 и всички държави от Европейския съюз а, са участвали в тази резолюция. Ние също успяхме на последното заседание в Нью Йорка да говорим и с председ... заедно с председателя на Европейския съвет да участваме в съвета за сигурност и а, да вземем страна. Идеята е, че трябва да се сръточим върху наказателното право за, и, за мерки от такова естество за борба с тероризма и защо да помогнем на държавите, които имат нужда, така че те да спазят своите задължения. Това е контекста, в който работим съвместно с ОНЕ и предприехме задачата да водим инициатива като, като инициатива по прилагане на резолюция 2178 като Европейски съюз. Също да водим политически диалог с ООН, така как се случи 28 октомври, също да координираме и да а, организираме тук в Брюксел конференции, свързани с регионалните центрове за борба с тероризма, с цел да изградим списък с а, задачи за превенция и изграждане на капацитет и борба с чуждестранните борци. Като част от нашите усилия ние също приехме на съвета от 28 октомври стратегия за спиране на чужестранните борци, най-вече за Сирия и Ирак. Това е част от нашия ангажимент и също работим съвместно с колегите от комисията, за да имаме превентивни мерки за радикализацията на Сирия и Ирак и също да потърсим подкрепа борбата с тероризма. А, извинявайте, не исках да ви прекъсвам. Просто изтървах чукчета. Знам, че искате да кажете всичко, което правната, външната служба иска да е искал да направи и направила, но все пак имаме списък от 19 члена, които искат да се изкажат, така че няма нужда повече да обяснявате свършеното от външната служба. Моля ви да приключите, защото иначе орязвате времето на колегите ви на около 6 минути. Не мога да ви дам време е, повече. Благодаря. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, човешките права. Е, наистина те са на списъка с приоритетите на всички и също е, насоките за човешки права при борбата с тероризма и също партньорство с трети държави, както и диалога, политическия диалог. Ние участваме с, заедно с заинтересованите страни, включително ООН, САЩ, Русия, Канада, Австралия, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан, Индия и много други с цел да гарантираме е, че нашите усилия ще водят в една и съща насока. И накрая, съвсем накратко, многостранното сътрудничество в рамките на глобалният форум за борба с тероризма. Там насърчаваме ключови инициативи за борба с крайният екстремизъм. Там в, по тази точка в Будаби има вече изграден център, където допринесохме с 5 милиона. И имаме един фонд, който се използва и по който бяха отпуснати на 2 милиона евро и също имаме Международен институт по право по върховенство на закона и считаме, че бихме могли да допринесем за участието на всички държави в по-добро сътрудничество. Благодаря. Не вярвам, че ще имате време да отговаряте на въпроси, въпреки че искате. 21 членове вече искат да се изкажат и нека да напомня на останалите оратори да се, да се ограничат до 5 минути, защото нямаме повече време няма да загубите нищо, ако съкратим времето. Напротив, даже ще спечелите, защото колегите искат да дискутират с вас, да ви задават въпроси. Така че 5 минути на всеки, моля. Сега господин Клаудио Пелцерано, който е председател на работна група Тероризъм към съвета на Европейския съюз. Със сигурност ще имате и други възможности да се изкажете господин Галтеран. Благодаря, господин председател. Ще се възползвам от времето, което ми е дадено да обясня приоритетите на италианското председателство в работна група тероризъм. Първият приоритет е да подобрим сътрудничеството между различните структури за борба с тероризма. Аз е, съм ръководител на, такъв, на такава организация в моята държава и знам, че възможностите за отговор на такава заплаха зависят най-вече от количеството и качеството на събраната информация. И от обменената информация, разбира се. Защото а, ние също трябва да подобрим обмена на информация между полицейските части и да позволим на всички държави в Европейския съюз да използват а, тези данни, а, като се концентрираме върху чужестранните бойци, които наистина сега са абсолютният приоритет за сигурността. Втората основна точка е, че трябваше да подсилим сътрудничеството с съседните държави на Европейския съюз. Държави, които се сблъскат вече с този терористичен проблем, Западните Балкани, например. стартирахме една дискусия за капацитета ни на отговор на терористичната заплаха и също да задълбочим малко или много работата ни по познаването на явлението. Когато говорим за чуждестранни бойци, трябва да помислим и за тяхното завръщане и потенциалната заплаха, кое, кое, която те представляват за Европейския съюз. Ние трябва да можем да отреагираме на време. Познавайки това явление, особено а, изолираните такива явления, трябва да помислим какво можем да направим, за да ги спрем да действат. Не само чрез полицията, но и чрез а, специалните звена. Европейския съюз трябва да изгради стратегии, които да се базират на познаването на това явление и да участват в тези стратегии много повече партньори от гражданското общество, за да се борим успешно. Относно Италия много често говорим за иммиграцията, за иммиграционни потоци и така нататък. Едва ли не Италия е входа за Европейския съюз. Да, те са тясно свързани. Имиграцията и тероризма но ние трябва да определим конкретни отговори, как да използваме по-добре инструментите, които, с които разполагаме, било то чрез а, инструментално сътрудничество или пък чрез обмен на информация. Защото познаването на едно явление – минава и чрез обмена на такива добри практики и информация. Тези, които вече са се сблъсквали с явлението тероризъм, имат правото и задължението дори да обменят практики с другите държави, които те първа изграждат капацитет в тази насока. Това е усилието на нашето председателство и надявам се, че съм бил достатъчно кратък. Благодаря. Да, благодаря. И сега господин а, Серека от комисията. Благодаря. Благодаря за дадената дума, защото а, колегите вече казаха почти всичко, което исках да кажа, но все пак а, нека да кажа, че подходът, който избра Европейския съюз през изминалата година, при предишната стратегия е добър и ще продължи за в бъдеще. Ние ще продължим да се борим с тероризма не само от гледна точка, а прилагане на закона. Имаме нужда от един всеобхватен подход, който да включва някои по-агресивни мерки, но също така да има административни и превентивни мерки. Това означава, че трябва да а, ангажираме всички заинтересовани страни. Комисията може да работи съвместно с частния сектор, с гражданското общество, с академичния свят. Много сме удовлетворени от резултатите по работа в мрежите за радикализация. Там местните общности оператори от частния сектор и местни власти започнаха да работят заедно относно жертвите, помощта, която се дава на жертвите е много важна. Използването на социалните медии, така както вече беше казано, стартирахме един диалог с някои интернет компании. То първата стъпка в този диалог е да дадем право на интернет операторите да подават сигнали и да информират. И също Току-що стартирахме един проект. Един милион евро за две години с цел да се изгради една работна група за стратегическо комуникиране на национално ниво. И след минута и 59 секунди ви давам обратно думата. Благодаря, много ви благодаря, много мило от ваша страна. А сега, колеги, нека да започнем дискусията. Ако позволите, ще задам много бърз въпрос на Жил. Нещо, което, по което работим отдавна. някои вече питаха за PNR, за така рече директива за данните на пътниците. Знам, че Обединеното кралство се средочава върху тази идея и а, знаем, че наистина много се тръби тук, а именно, че големите компании не криптират достатъчно данни и така нататък. Ще задам един а, практически въпрос. Правилно ли е това, което чуваме? И а, ще имаме ли някакви IT мерки в а, мерките на Европейския съюз? Знам, че вие сте компетентният човек в това отношение. А сега давам думата на Ана Гомес. А, картината е ужасна. Тя отразява, предполагам, реалността. Да, казва се, че много е свършено, но, да не, но също така е много не е свършено, даже много повече. Например, има държави, за кои, които не са приложили на практика правното сътрудничество. Госпожа Конингс говори за това. Да, наистина има напредък, но ако аз бях терорист, щях да избера една от държавите, които не са приложили тези мерки. Разбира се, много лесно. Относно правното сътрудничество, искам да чуя вашето становище, господин Декерхов, и политически, също от политическа гледна точка. Тези държави които говорят евентуално за отнемане на националност, на гражданство. Не говоря за паспорт, а направо националност е. А, това против човешките, това че освен, че е против човешките права, не е ли контрапродуктивно? И също отбелязвам си, че вие, господин Декерков, подчертахте, че Либия е също е голям проблем и че напълно сме го занемарили и е, държговорни за ситуацията в Либия. Този парламент през цялото време призова вниманието към проблема. А, госпожа Маринаки дори не спомена Либия. Вие споменахте, господин Декерков. Определено ще има ясна връзка между Либия с Ирак и Сирия, но като че ли не, не, не ги свързваме тия неща на този етап. И държавите членки се тревожат с а, а, последствията от иммиграцията, особено бедни иммигранти. Но аз не виждам същия проблем с богатата иммиграция, особено където вече се дават визи срещу пари. И искам да се обърна към госпожи, господин Райт, Бихте ли ни казали нещо повече за а, това как да се борим с тероризма? А, тази седмица тук ще имаме представители, които ще говорят по тази тема, но, например, Саудитска Аравия, Катар, Турция. Добре, а, ще ги следим от една страна те се борят с нас против ИДИЛ, пък от друга страна ги подкрепят финансово. Благодаря. А сега господин Тизовски. Благодаря, господин председател, колеги. Благодаря за великолепната презентация. И Тук ни направихте интересни презентации, описахте ни настоящата ситуация, но когато разбрах, че ще имаме такова изслушване, преди две седмици започнах да говоря с различни представители на НПО-та, на разузнавателни служби и също хора, които работят в мисулмански държави и също се опитах да събера и повече информация от джамиите. И там ми казаха, че преди 2-3 седмици в Хамбург една значи, джамия е изгонила а, една група хора, които са били набрани за терористични бойци, между тях и жени, които е, е трябвало а, да служат на бойците като жени и като прислуга. И тези а, жени са били обучавани в Хамбург. Тоест, обучават се не само бъдещите бойци, но и жените, помощния им персонал. Знаем, че а, третирането на жените също е голям проблем. И за това искам да знам как вие си сътрудничите с тия и на интернет са компании и социални мрежи. И друго. Какво ще правят държавите членки, за да ускорят обмена на информация? Например, Чешката република е транзитна държава за много от а, а, чуждестранните бойци, които се връщат обратно в Европа. Госпожа, сега Госпожа Фасен. Καταρχάς на ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για Благодаря ви. Бих искала най-напред да благодаря на всички гости за това, че дойдох днес тук. Благодаря и за доклада на Европол. Аз имах възможност да се срещна с жертви в Гърция, както и хора, които принадлежат към подобни групировки. Сега обаче има много допълнителни фактори, които правят проблема не само за Европа, но световен. Много от чуждестранните бойци действат. Ние трябва да направим нещо по въпроса. Как възнамерявате да действаме? Как да преминем от превенция към действия? Ние винаги ще бъдем една стъпка назад от терористичните групировки, трябва да бъдем една стъпка напред. Трябва да разберем как се финансират. Разбира се, че трябва да има граничен контрол и проверки, но трябва да е, регистрираме и всички групировки, както и техните клонове. Има много източници на финансиране. Заплахата е реална. Не само за една-две държави, а за всички държави в Европейския съюз. За това се нуждаем и от трансгранично решение, не само европейско такова, световно. Не може да се насочваме само към държавите, от които произхождат тези държави. Трябва да признаем, че това явление се разраства и не подлежи на контрол. Не трябва да наблюдаваме това, което се случва. Трябва да предприемем действия. Това е организирана дейност. Статистиките ни показват, че всички тези групировки са свързани по един или друг начин с тежката престъпност. Следващия оратор. Благодаря ви. Трябва да призная, че доста ме дразни настоящата дискусия, защото оставам с впечатлението, че бъркаме полезното с безполезното. САЩ от дълги години, даже от десетилетия, събират какви ли не данни. Още от 2001 година казахме, че тероризма е световен проблем – Съгласихме се, че ще се стигне до ограничаване на някои човешки права, защото това е за доброто на нашите граждани. Така ни се казва всеки път. И всеки път, когато стане някакъв атентат, ни се казва, ами не разполагахме с достатъчно данни, нуждаем се от повече информация и потъпкваме все повече и повече правата на гражданите. Аз лично не разбирам как ще се справим с ограничаването на човешките свободи и на човешките права? Защо така трябва да се справим с заплахата? Смятам, че трябва да отбележим напредък в политическо отношение. Там има друг социален модел и може би така трябва да работим. Хората се страхуват от нас, защото смятат, че ние ще ограничим тяхната свобода. Така че нека да действаме в Сирия, в Ирак. Там а, ако видите какво се случва и в социалните мрежи, ще видите, че всъщност нищо няма общо с действителността. Тези, които отиват да се бият на място, не са само мъже. Сред тях има и много жени и млади хора. Някои от тях са на 14 години. И когато тези хора се върнат обратно, не трябва ли да смятаме, че те вече не хранят никакви иллюзии? Тези хора имат нужда от помощ. Вие ни говорите за добро сътрудничество на Европейския съюз, за създаването на конкретна мрежа. Всички казаха, че било чудесно, заинтересовани страни обсъдили въпроса. Но къде е решението? Господин Декерков сам каза, че трябва да се насочим към дерадикализирането, да помогнем на младите хора да излязат от този омагиосен кръг. Нека да погледнем какво се случва в различните държави членки. Мерки се взимат навсякъде. превантивни мерки, но нищо не се прави за хората, които желаят да започнат на ново живота си и да обърнат страницата. За тях не правим нищо. Питам се, как разбираме колко бойци влизат и излизат в Европа? Аз, доколкото знам, все още а, не сме одобрили съхраняването на резервационните данни на пътниците. Тогава откъде идват тези цифри? А, говорим за 4000, 6000. Откъде ги взимаме тези цифри? Не трябва ли да се насочим върху това, което се случва на практика? Много въпроси повдига тази дискусия, а отговори така и не чух. Благодаря. Благодаря, Бергит. Не искам да ви моля да се ограничавате във времето, но все пак, моля ви, опитайте се да се придържате към него. Не искам аз да ви ограничавам. Благодаря за въпросите, Биргит. Сега господин Де Керков. Ще бъда кратък. Въпросът ми е към господин Уен Райт и господин Декерков. Бих искал да чуя по ваше мнение – няма да говоря за а, любимото си хоби, събирането на резервационните данни на пътниците. Не, бих искал да ви попитам вие какво а, смятате за законодателните мерки, от които се нуждаем, за да може да повишим сигурността. Какво е вашето мнение? Как смятате, че ние можем да помогнем на Европа, за да й предоставим необходимите инструменти? Бих искал също така да попитам дали в борбата с тероризма може да се направи нещо ново, нещо, което все още не сме направили. Все повече инструменти са на наше разположение, все повече данни се използват, но заплахата се увеличава непрестанно. Така че вие какво очаквате от нас? Моля за отговор. Благодаря ви. Сега Корнелия Ернст. Ähm, Sie haben alle, die Sie hier vorne sitzen, in dem Panel äh, davon. Благодаря ви. От трибуната чух, че трябва да използваме хармонизиран подход. Но вие не предлагате това, напротив. Вие говорихте за репресивни мерки, Заявихте също така, че това е необходимо, но не чух никой от вас да упоменава думата гражданско общество. Картината, която очертахте, е доста черна. Никой от вас не упомена причините. Затова бих искал да попитам всички ви. Кои са истинските причини? Не говоря за някакви такива общи идеи, ами младите, семействата им. Не. Искам да направите подробен анализ, да ми цитирате проучвания, които посочват причината за това явление. Всъщност това не е явление, това е реалност, това са фактите. Някои се занимават с износ на оръжие, като това оръжие се използва в, от страна на диктаторите. Има държави, които изнасят оръжие. На следващо място, как се разпознава един чуждестранен боец? Доста употребяваме това понятие, но то е доста объркващо. Вие по какво познавате един чуждестранен боец? По омразата, която той изразява в интернет, по изражението на лицето му или как? Какви са критериите, за да бъде определен някой за чуждестранен боец? И на последно място, относно мерките, вие опоменахте отнемането на паспорта, надзор на пътниците, които идват от рисковите държави, създаването на мрежа за наблюдение на хората, които са били в Сирия, например. Казахте, че много държави участват, но това са много общи приказки. Аз, доколкото виждам, тук имаме нарушаване на общностното право. Вие как съчетавате тези мерки с европейското законодателство? Одеве водихме разговор във връзка с резервационните данни на пътниците. Мога да ви кажа, че това, което вие казвате, е в рязък контраст с това, което говорихме по-рано.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 Преди две седмици имахме а, важен гост от ООН. Той също каза, че не трябва да се позволява гражданите да отиват в Сомалия, Палестина, Афганистан, Йемен, Тунис, Либия, Египет и така нататък и така нататък. Той ни каза също така, че държавите членки трябва да се възползват от новите възможности, които се откриват чрез новата резолюция на ООН, за да могат да предприемат действия. И сега питам, как да прилагаме тази резолюция в държавите членки? Доста изявления бяха направени, в тях ни се казваше, че трябва да се а, реагира и че не трябва да се насърчава емиграцията. Посланията са доста разнопосочни. Посочват се държави, които представляват заплаха за Европейския съюз. Много от колегите упоменаха сигурността и това е доста релевантно понятие. Говорим за гражданско общество, за права на човека. Непрекъснато упоменаваме тези термини – но според мен има една причина човек да отиде в Сирия. Ако аз работя за Червения кръст, има защо да ходя в Сирия. Всички останали отиват да се бият на страната на групировките. Просто трябва да анализираме по правилен начин случващото се – Много хора живеят в собствен свят и не виждат реалността, но тя трябва да се покаже. Светът не е розов. О, не смята, че притока на чуждестранни бойци от Европа към тези държави е световна заплаха. Трябва да упражняваме по-добър надзор, да подобрим обмена на информация, шенгенската информационна система, полицейското сътрудничество, граничния контрол, за да защитим нашите граждани. Трябва да си сътрудничим на базата на тези правила, за да не се превръщат чуждестранните бойци в проблем, след като се върнат на континента. Те извършват действия, които са неприемливи. Затова трябва наистина да помислим какво да направим. Благодаря ви, председателя. Извинявам се, колеги, но стана 6 часа. искам нашите гости да имат възможност да отговорят на зададените им въпроси. Ще трябва да бъда малко по-строг. Моля ви, колеги, свеждайте въпросите си до две минути. Госпожа Жули сега. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Всички вие ни описахте света, в който живеем. И сега съжалявам, че доста е, едностранни мнения чухме. Никой от вас не опомена, че политическата слабост на Европа води до проблемите, които имаме с бойците в Сирия. Тя води и до проблемите, които имаме с Либия. Всичко се дължи на нашата собствена слабост. Бих искала също така да ви кажа, че аз съм убедена, че разполагаме с необходимите правни инструменти, за да се борим с тероризма абсолютно излишно е да се повишава надзора. И ще ви дам няколко примера. В делото Мера, случая Мера, всички знаеха, включително полицейските органи, разузнавателните служби, всички знаеха, че господин Мера се беше върнал от тези държави. Чисто и просто имаше е, липс. Е, на надежна организация от полицейските служби, което доведе до смъртта на 7 човека. Заплахата за 11 септември и падането на двете кули също беше известна на всички, но това не позволи да се предприеме каквото и да е. Така че засиления надзор, по мое мнение, не е решението. Ще ви дам и един пример с Афганистан, който познавам отвътре. Талибаните непрекъснато убиват. Те извършват терористична дейност, въпреки а, наличието на а, военни части на НАТО. И въпреки това, че правим всичко възможно. Ако искаме да сложим край на действията на талибаните, трябва да има политическа воля. Необходимо е всички да седнат на една маса. Само така може да се спре дейността на талибаните. Да използваме тази ситуация за да засилим обмена на информация, аз съм твърдо против. Виждам тук цифрите в доклада. На страница 46 виждаме данните за Франция. И тук пише, че проблемите на Франция с терористичните атаки се дължат на сепаратистите. 58 действия на сепаратисти и 5 действия от неизвестни лица. Ако погледнем цифрите и имената, ще видим, че имената на сепаратистите доминират. Така че, когато представяте днешната световна ситуация и терористичната заплаха, вземете предвид, че тези проблеми съществуват във Франция от векове. За да се справим с тероризма, трябва да се борим с него ефективно, но по никакъв начин не трябва да жертваме политическите си права. I'm really loath to cut anyone. Благодаря. Не искам на никого да отнем възможността да се изказва, особено когато е, той привнася нови идеи в дебата, но вече 6 часа мина, за това моля от уважение към другите всеки изказващ се, да се ограничи до 2 минути. Бих искал също и ораторите да се ограничат за последен път предупреждавам, всеки ще бъде прекъсван на втората минута. Господин Вонц. Е, трябва и да започне човек на време, а не само да приключи на време. Да, благодаря, господин председател. Питам се. Frage mich, wofür eigentlich Beweise gesammelt werden. Питам се, господин председател, защо събираме всички тези доказателства? Тъй като не е забранено да напуснете страната си и да идете в чужбина. Не е забранено дори да тръгнете от страната си и да идете другаде, за да се биете там. Има хора, които пътуват за Украина. Те, може би, ще се борят на страната на сепаратистите. Има ли някакъв начин просто да отнемете на хората паспортите? Заради вероятността, че някой тръгва с мисълта да участва в боеве. И дори да предвидите отнемане на паспортите, за колко време ще бъдат те и колко възможности ще имат хората да обжалват отнемането на паспортите. Стои въпроса и с свободата на движение. Има лица с двойно гражданство. Те могат да използват едното си гражданство, за да излязат страната, на която са, във втората страна, на която са граждани и да участват там във военни действия. Можете ли да лишите хората от едното им гражданство, за да отрежете всяка възможност за участие в конфликт благодаря, господин Лопес Агилар. Благодаря, господин председателю. нашите оратори са цели шестима и това няма да е последния път, когато обсъждаме тази първостепенна по значение тема за комисията Либе. Искам да поставя въпрос, въпреки всичко. Искам да задам въпрос за чужестранните бойци и причината, поради която те прегръщат религията, за да се борят, заради неравенство ли е това, заради социални причини ли? И второ, естествено, ние се притесняваме от надигането на този вид тероризъм. Обаче това не е единственият вид тероризъм. Не чух какво правят органите е, за борба с тероризма а, през от крайната десница. През последните пет години тоя в Испания хладнокръвно бяха избити стотици хора, един по един. И е, какво ще кажете е, за тероризма в е, Норвегия, където хората са толкова снисходителни и толерантни? Какво ще кажете за крайната десница в Гърция и други страни, държави членки на Европейския съюз, Златна зора в Гърция? Те всъщност се борят против религиозната търпимост, религиозното многообразие и срещу самото присъствие на мисиомани в границите на Европейския съюз? Благодаря за въпроса, благодаря и че се придържахте към времето си. Колегата Триза. Благодаря, Клод. Ораторите очертаха добре тежеста на ситуацията в момента. Мисля, че европейското общество не осъзнава достатъчно колко тежко е положението и колко необходимо е реакцията да е бърза, особено от страна на нас тук в Брюксел. Въпреки това, което се говори, и въпреки, че става дума за тероризъм, ние дори не мислим за правата на пострадалите, например на децата пострадали от е, тези атентати и терористична дейност. Не говорим изобщо за правата на жените, превърнати в сексуални рубини. Преминавам направо към въпроса си. Нищо в този парламент не е било направено, което да допринесе за практическото укрепване на борбата с тероризма. Вечно говорим идеологически за свободата на движение и сигурността, но не правим нищо практически. По въпроса за пътническите данни, това е много важен източник на информация за евентуалното движение на терористите. Нека не забравяме, че терористите посягат на нашето право на живот – не може е, да се дава просто възможност е, да бъде да е извършвано посегателство върху нашия живот. Господин Радев. Следиците в представения доклад за борбата с тероризма са притеснителни, особено в частта си за участие на европейци в конфликта в Сирия. През изминалата седмица излезе информация, че ако до сега България е била страна на транзит за терористи към Сирия – то вече има доказателства за български граждани, биещи се в редиците на Ислямска държава. Предполага се също, че българин е бил член на Алкайда в Пакистан. Тези тенденции са притеснителни, имайки предвид, че единствено Турция дели България от Сирия. В този ред на мисли бих искал да ви попитам, имате ли по-конкретни доказателства и информация за българи, участващи в терористични организации – има ли информация за участие на български граждани или организирани престъпни групи в финансирането и подпомагането на терористични организации, включително в изработване на фалшиви документи? И има ли информация за наличието на тренировъчни лагери на терористи на българска територия? И не на последно място, какви мерки смятате, че България трябва да предприеме, за да избегне втори терористичен акт, като този на летище Сарафово? Благодаря ви.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 Не мога да произнеса името ви. Непременно ще го кажа погрешно. Друг път ще го казвам, когато го науча правилно. Не трябва да се извинявате, господин председател. Най-важното, което трябва да имаме предвид, е основната характеристика – фанатизмът, това, което ви кара да започнете да желаете да променяте вижданията на другите хора. Има връзка между сигурността и обществените блага. Тази връзка е много силна при нас в Европа. Има и друг фактор е, глобализацията на интернет. Хората, които искат да посягат на чуждата свобода, разполагат с нови средства да го правят. В Европейския парламент е, трябва да се опитваме да разглеждаме във връзка помежду им общественото благо и сигурността. Трябва също така да се опитаме да се борим логично и последователно срещу този проблем. Истинският проблем е духът на хората с такива стремежи. От една страна имате душа, от друга страна имате дух. Трябва да разполагаме с необходимите средства в Европа, за да се борим с тероризма извън собствените си граници но абсолютно ясно е, че обезчовечаващия тоталитарен характер на е, тероризма е особено застрашителен за Европа. Е, това може е, да послужи като много убедително доказателство за факта, че не, говорим, не работим достатъчно в собствените си общности. Това което трябва да се направи е да се противодейства чрез хуманистични съображения на хората да се осигури достоен живот, за да не мислят по този начин, да не изпадат в това състояние на духа, което ги превръща в терористи. И би трябвало да убеждаваме общностните да подкрепят тези, които са застрашени. Благодаря за това, че говорихте за духа и за хуманизма. Това бе елемент, който липсваше в досегашната дискусия. И така, някои от ораторите и от колегите особено трябва да си тръгнат господин Ленард. Благодаря. Мисля, че най-важните неща бяха казани вече от ораторите и от нашите колеги. Ще се огранича до два конкретни въпроса към господин Уейн Райт. Вие говорихте за Focal Point Travelers. Всъщност, държавите членки преценяват как да използват вашите услуги – доколко са готови те да използват вашия проект и какво може да се направи, за да бъдат мотивирани. Ако правилно съм осведомен, е, САЩ биха желали да е, влязат като член в е, този проект Focal Point Travelers. Така може да се анализира глобалната заплаха, доколко има напредък в тази връзка. Благодаря, че бяхте толкова лаконичен. Джудите с Аржентини е последни. Dat ik dat als laatste mag doen. Благодаря, господин председател. Преди няколко месеца в Холандия имаше четири семейства, които бяха заподозрени, че скоро ще напуснат за Сирия с децата. И, и съответно родителите бяха арестувани. И се оказа, че всъщност не е така и е, родителите можеха да се върнат при децата. Ето и това може да се случи, ако нямаме всички факти и ако следваме само някакви догадки, предположения или частична информация. И тъй като имаше и деца в тия семейства, нещата наистина станаха много протекоха много зле. Така че, може би, трябва да мислим наистина как са свързани нещата. Въпросът ми е, можем ли да внимаваме малко повече с това, което приказваме? Защото голяма част от проблемите идват от неясни формулировки или неправилна употреба, или по-скоро непредпазлива употреба на езика. Нека да не се съсредоточаваме само върху думата тероризъм. Защото вижте какво може да стане деца да бъдат разделени от родители. Благодаря, колеги. Благодаря за вашия принос. Наистина. Някои колеги, които също са специалисти в тази област, не взеха думата, но така е, че ще имаме и други възможности. Сега моля нашите гости да всеки от тях да отговори на въпрос, който счита, за който счита, че е компетентен и отправен към него, за да можем да проведем този ориентационен дебат. И сега започваме с Жил Декерков. Моля. Благодаря. Много, много добри въпроси. Ще се опитам да отговоря на някой. Иначе ще помислите, че тук монополизирам думата. Относно социалните медии и криптирането, да. Защо имаме такъв голям брой на бойци, чуждестранни бойци, ами защото Фейсбук и Твитър имат ролята на амплификатор, на увеличител де-факто. И ние организирахме много интересно първо заседание с тези големи играчи в интернет, YouTube, YouTube Facebook и решихме да обсъдим какво можем да направим заедно а именно имаме нужда от някакъв работен план. Това е добро начало. От друга страна, тези компании искат да запазят своя пазар в Европа и а, виждат също да бъдат защитени от различните агенции, ЦРУ, ФБР и други. И това е свързано с средствата за криптиране наистина те искат да защитят личните данни, но не, когато става въпрос за разследване на престъпление, не виждам никакви аргументи срещу това да се даде достъп до информация на обществените власти трябва съответните власти, да, след като имат разрешително от съдя, да имат достъп до тези данни. Другият проблем е, е свързан с, да, с скоростта. Много бавно се а, получава това, този отговор за взаимно сътрудничество и взаимопомощ, било то за тероризъм или за каквото и да било друго. И в това отношение конвенцията от Будапеща може би трябва да се промени. Както каза Ана Гомеш, тук аз не мога да отговоря на въпроса и защото аз лично не участвам в ежедневния обмен на информация от разузнаването, но участвах на няколко заседания в това отношение и е, видях е, техния проблем но никой не може да си позволи да бъде наистина тайна служба. Те трябва да се сътрудничат. Въпросът свързан с Европол, а именно как да убедим разузнавателните служби да използват съществуващите средства. Именно тази точка, фокална точка, която е развита от Европол, както и механизмите за филтриране, които могат да защитят секретната информация от широко разпространение. Определено, вярно, имаме нужда от повече дискусии. Не смятам, че аз лично съм запознат с правните детайли, например за отнемане на гражданството, но би могло да се направи, да, да има такава мярка, би могло евентуално този човек, един примерно белгийски мароканец, да му се отнеме белгийското гражданство и така случай той да се върне в Марокко. Не говори, не можах да се срещна с а, а, колегата Балзани, защото <laughs> вчера закъснях заради проблеми с летищата, но а, относно Турция, и пътя, да, наистина лесно е да се мине от там. Но въпросът е, кой е за тези организации? Има много пари, които идват, които се наливат от залива. И много тези пари идват чрез контрабанда на петрол, организирана престъпност и отвличане за откуп. Много жени също отиват там. 10-15% от новонабраните. Те не са на боевата линия, но са там. Относно от България като транзитен коридор, до някъде да, наистина това е най-лесният път за придвижване до Турция с кола. За Чешката република не знам. Имаме ли нужда от някакъв друг подход? Да, със сигурност ще трябва да помислим, но европейският отговор като цяло а, трябва да бъде ориентиран към сигурността. И също благодаря на, рабо... на Сесилия Манстрем за работата и тя наистина а, иска да наблегне на превенцията и да включим гражданското общество. Това е много важен елемент. Същото трябва да въжи и за извън Европейския съюз. Това не е само отговор свързан с сигурността. Относно какво да направим, освен сигурността, развитие на европейският ислям, а не на исляма в Европа, който това нещо, което беше казано от бившия президент на една държава, радикализацията господин Сивел каза с право, че трябва да се направи много повече. Но ние трябва да развием един такъв механизъм и ми за че вече правят нещо подобно. Предлагат безопасно връщане на тези борци, ако повече не участват в подобни организации и се върнат към нормален начин на живот. Доколкото знам, Франция наскоро има една политика, свързана с тези мрежи за радикализация. А именно, френските власти се опитват да обменят добри практики, провали, успехи с други държави. Манюел Валс работи точно в тази насока и се опитва да види какво наистина проработи с така наречената Channel Problem в Обединеното кралство. Така че взаимно напредваме. Може би има а, наистина 3000 а, чуждестранни бойци, но за мен е важна, важна е не цифрата. Относно въпросът какво правим, един друг въпрос, ние не искаме допълнително законодателство или допълнителни данни. Ние просто се опитваме да оптимизираме съществуващия механизъм, именно Шенгенската информационна система, Интерпол, Европол и така нататък. Не да създаваме нови. Аз съм убеден, че имаме нужда наистина от PNR, директивата за пътническите данни. Държавите членки не искат да имаме изменение на рамковото решение за съвместното прилагане на резолюция 2178. А това е и по-специално глава 7. Европейският съюз има задължението при подобни престъпления да пристъпи към наказателни мерки. Ако дали държавите членки правят това отделно, те вече имат нужното законодателство, по-добре е обаче да го правим колективно. Не защото това ще бъде а, само по-лесно, но защото ще изпрати ясен сигнал към всички останали. Това означава, че ще участва и Европейския съд. Повечето от държавите членки считат, че това е голям натиск за тях, но смятам, че така ще е по-добре. Очаквам с нетърпение и доклада на Евроюст. Е, Жил Прекъсва го председателя. Предполагам, че можете да отговорите на всички въпроси, но трябва да прекратим скоро, така че ще ви спра до тук. Благодаря ви и искам да дам думата на Роб, ако може той да отговори на някой от въпросите. Относно сътрудничество с Турция, единственото, което мога да кажа, е, че това е много широк въпрос, не е просто борба с някои организации или пък а, престъпни терористични формировки. Тук говорим и за киберпрестъпност и други. И а, много е важно също да видим къде стои линията между защита на личното пространство и данни, обявяване на лични данни. Това е част от цял друг набор документи, а именно цифровия дневен ред и трябва да видим също и къде ще бъде законодателството, къде ще бъде законодателство в тази насока. За борба с изследение на терористите, може би ще дам думата на колежката Мара за да говори за терористите, които отиват към Саудитска Аравия и минават през Турция. Имайки предвид че а, имаме много сериозни инструменти, нека на този етап да ги използваме и мисля, че вече започваме да го правим успешно. Господин Лопес Агилар също каза нещо важно, именно а, характеристиките на а, крайният екстремизъм в Европейския съюз и също левите и крайно левите, крайно десните крила. Европол със сигурност разследва всичко това. Такъв е и случая с случая Бревик в Норвегия. И сте прав, че има много елементи, които нямат нищо общо с религията, а именно една радикализация на отхвърлени изключени членове на нашето общество, които се обръщат към насилието и това без никакви религиозни мотиви. И още веднъж а, случващото се с а, Сирия, Ирак и това, което виждаме по интернет. За господин Радев не мога да ви отговоря на този етап. Такива специфични въпроси за България. Ще се обърна към нашите служби и ще ви дам по-нататък отговор. И също всички държави споделят вече информация и като цяло мога да кажа, че започваме да имаме един добър набор от данни за заподозрените. И а, Съединените щати също работят с нас. А, на господин Зибовски. а, да, един от основните и тук е, че държавите членки споделят информация за, за подозрените, които пътуват в специфични дестинации чрез шенгенската система. Нашата система дава много добра защита. Не знам защо трябва да се обръщате само към шенгенската система. Това е дебата, който, бих, който провеждаме с държавите членки сега. И на господин Киркоп Жил вече отговори като цяло, но питахте, обърнахте се към Европол. Ами Европол, Европол има нужда от регулации, които да му позволят да си върши работата добре. И надявам се, че ще успеем да получим инструментите, кои, от които имаме нужда. И, е, например, сътрудничество с частния сектор, както и с други е, партньори. Като цяло имаме нужда от всичко това, за да си вършим работата. А сега, благодаря Роб, съвсем накратко продължаваме. Споменахме тук и Брейвик и нуждата от нови регулации. Благодаря на всички вас. Разбира се, ще се върнем пак на тази тема. А сега давам думата на госпожа Коникс. Само на точките, които имате да допълвате. Нека да ви кажа, че искам да благодаря на преводачите за това, че ни отпускат малко повече време. Е, да, скоростта наистина е важен, важен елемент. Наистина имаме нужда от бърз отговор в Европейския съюз, както и извън Европейския съюз. Имаме нужда от борба с тероризма, но с тази цел трябва да сътрудничим с другите държави извън Европейския съюз. Имаме нужда от професионална такава мрежа но бихме могли да се възползваме от съществуващи средства, като Европейската заповед за арест и други. Това спазва напълно върховенството на закона и а, зачита европейски критерии като взаимопомощ и а, доверие. По този начин можем да използваме нашите съместни екипи за разследване то нещо, което беше споменато като тема и от Роб, и от Жил. По този начин по-лесно може да събираме доказателства и а, да спазваме едновременно с това върховенството на закона и, а, да, и това ще стане със сътрудничество на Евроюз. Госпожа Зипел каза, че наистина не трябва прекалено да реагираме, трябва да имаме един уравновесен а, отговор. А, когато става въпрос за граждански свободи и права. И в някои от държавите членки наистина се, наистина се съсредоточават върху реинтеграцията за младите и отговор на техните проблеми. А, защото не бива да смятаме, че няма да такива решения. А, случаят Мерат беше обяснен от госпожа Жули и отново това, което трябва да направим наистина е, е да се сроточим върху доказателствата, за тези, които пътуват с цел да се присъединят към терористична организация. Относно казаното от господин Агилар, наистина трябва да видим за какво а, за какъв тип тероризъм става въпрос, защото има и нерелигиозен. И а, има също и такива, които просто са неудовлетворени от живота, не знаят какво да правят с него. И а, те а, и измежду тях има много хора, които са жертви на финансовата криза. А има и такива, които отиват да се борят, защото считат, че това е много красиво, идеалистично. И относно дефиницията на чуждестранни бойци, терористи, това беше обявено на 24 септември. Това не е ново явление, но водещата линия тук е, че целта е да се а, замислят или организират или осъществяват а, терористични действия. Така че върнете се към резолюцията. Има дефиниция. Това не е ново явление. Имахме още през 2005 година чуждестранни бойци, които отиваха в Ирак, така че знаем какво са чуждестранните бойци. И а, тъй като скоро ще останем без превод, моля госпожа и да се ограничи до 2-3 минути, иначе ще и после оставим без превод. Благодаря. Да, съвсем накратко. Относно казаното от колегите в контекста на а, дерадикализация, да, това е правилното, правилната дефиниция, която използвам в европейски контекст, защото а, имаме насилие от нашите страни да изнесат, така се каже, методите. А, не смятаме, че това е правилният подход, но се опитваме да намерим някакви проекти, които да се сроточат на конкретни елементи в обществото и да изградят капацитет чрез политическо лидерство и ето така да а, имаме взаимна връзка с гражданското общество. а също и с съответните диаспори в държавите членки. Така че това е област, в която ние работим с гражданското общество и сме напълно съгласни с госпожа Сарчентини, когато казва, че не трябва да бъркаме тероризма с иммиграцията. Това са два отделни елемента. Винаги го споменаваме и трябва да разгледаме отделните аспекти на иммиграцията, включително социалните, които трябва да включи в нашата външна политика, в контекста на дискусиите на високо ниво и също а, нека да запазим а, идеята за чуждестранните бойци в тяхната тясна перспектива. А сега тези организации се издържат сами, чрез изнудвания, отвличания, искания на откуп и организирана престъпност. Но те напредват и чрез социалните мрежи. И имаше една международна конференция през ноември. Ще има една конференция през ноември за преразглеждане на ситуацията с държавите от региона, държавите от залива, и считаме, че трябва наистина да, те да участват повече. Благодаря. Скоро пак ще имате думата. А сега господин Галцерано и господин Сорека. Моля на I miei eh, 30 secondi per rispondere all'onorevole Sargentini. Eh, io... Благодаря ви. Съвсем накратко, за да отговоря на госпожа Сарджентини. Аз отхвърлям твърдението, че миграцията може да бъде приравнена на туризъм. Това, което аз исках да кажа, беше, че с оглед на опита ми в тази сфера и с 50-те хиляди мигранти, които дойдоха в Лампедуза, можахме да арестуваме, сред тези иммигранти можахме да арестуваме и член на Алкайда. Но иначе в общи линии, аз не може да има равенство между миграция и тероризъм. Господин Сорек, благодаря ви съвсем накратко в отговор на казаното от госпожа Ернст. Да, трябва да работим с гражданското общество, с местните общности, с а, хилядите оператори. Ако имаме а, време, трябва да се върнем на този въпрос. На господин Киркоп бих искал да кажа, че да, Обсъжда се в момента а, рамково решение, в което да се даде определение на тероризъм. Това е в контекста на резервационните данни на пътниците. Държавите членки трябва да помислят за такова определение, да се направи внимателно оценка и да се включи понятие, което да бъде част от един по-разбираем подход. Председателя, две неща в заключение. Първо, благодаря на всички ще работим заедно с тримата комис... комисари, в чието ресор е този въпрос. И на второ място към нашите гости. Благодаря ви за вашия експертен опит. Ще се опитаме да направим, да постигнем необходимия баланс а, с оглед на човешките права. Благодаря ви за това, че бяхте сред нас тук. Благодаря ви за търпението и за това, че отделихте време за отговор на въпросите на депутатите. Благодаря.